Радвам се обаче, че ще продължим да работим заедно и съм сигурна, че ще продължим да работим по същия конструктивен начин, както и в миналото. Сега искам да ви попитам дали имате възражения, допълнения към така предложения дневен ред. Очевидно това не е така. Значи можем да смятаме дневния ред с прият. И Пристъпваме към следващата точка. Приемането на протоколите от 9 ноември, 22 ноември и 4 декември. Заседанията и документите, документите за заседанията от 10 и 19 октомври ще намерите във вашите документи. Ако няма възражение до края на това заседание, ще смятаме протоколите за прияти. Пристъпваме към съобщенията на председателя. Ще слушаме превод на френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. Ще ви напомня, че нашето заседание се излъчва на живо по интернет и накрая заключенията на координаторите от 4 декември ви бяха изпратени на 6 декември по имейл. А, на 8 декември изтече крайният срок за подаване на възражения, така че можем да ги смятаме за прияти. И сега преминаваме направо към процеса на гласуване. Това е шестата точка от дневния ред.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 С оглед на списъците за гласуване, ще обърна внимание, че аз бях и докладчик като председател на тази комисия, така че на някои места ще намерите минус от мое име. Това не означава, че е нещо отрицателно, това, което е предложено. А, Просто, че предложените изменения са от компетентността на комисията по заетост. Последните седмици имахме някои разногласия с комисията по заетост, особено във връзка с навлизане в наша територия на компетентност от страна на Комисията по заетост, така че аз призовах председателя на комисията да се придържа към правилата Просто ви обръщам внимание на тези знаци. Ако някой от вас се чуди защо председателят е отбелязал с минус някоя точка, това е причината конфликт в компетентностите. Пристъпваме сега към гласуване и започваме с изменение 9. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме 11 е, изменение с е, устно изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към изменение 14. сусно устно изменение номер 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 17 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да проверим електронно. Гласувайте, моля сега. Okay, das zählen wir dann mit. Okay. Нямате карта за гласуване. Ще борим и вашия глас. Ще го прибавим. Край на гласуването. Шест. респективно 7 гласа за, останалите против. Отхвърля се. 18-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменени 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 300 изменения за, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против. Мисля, че трябва да гласуваме електронно. 31 изменение. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. 13 гласа за, 9 против. Приема се. Аз а, нямам карта за гласуване, но съм а, за. Моля да добавите моя глас. Тринайсет гласа за, 10 против. Така, следващото изменение е 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 34. За? Против? Въздържали се? Приема се. 35. Гласуваме две части. За първа част гласуваме кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част за? Против? въздържали се, отхвърля се. 36 изменение е оттеглено. 37 с а, устно изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромис номер 5 за, против, въздържали се, приема се. 42 изменение за, против,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 против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по целия документ. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се с 25 гласа за, един въздържал се. Благодарим. Резултатите от гласуването ще бъдат предадени на Комисията по заедност. Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Приемане на проект за становище, освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2016 година от бюджет на Европейския съюз, Европейска комисия и след това аз мисля, че можем да направим това заедно. Приемане на становище освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, Център за преводи към органите на Европейския съюз. Господин Строевски беше наш докладчик. Искате ли думата? Не? Добре, тогава можем веднага да преминем към изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против,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 Втора част за, против, въздържали се, приема се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към гласуване на целият документ, електронно начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 24 гласа за и 3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 без гласове против, без въздържали се, приема се единодушно и тук поздравявам сърдечно докладчика и разбира се, благодаря и в двата случая на докладчиците в сянка. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. трансгранични искове за реституция на произведения на изкуството и предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти с войни. Тук по член 54 работим като асоциирана комисия с Комисията по правни въпроси. Господин Хундис беше докладчик по това становище. Не искате? Добре, нека да пристъпим направо към гласуване. Изменение номер едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 2. За? Против? Въздържали се? Мисля, че се отхвърля, но нека да гласуваме електронно за всеки случай. Край на гласуването. 14 гласа за, 4 въздържали се, 9 против. Приема се. Изменение номер 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение номер 9. Нека да гласуваме електронно компромис 1. Това поискахте. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 18 гласа за, 9 против. Приема се. Изменение номер 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме отново. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 10. За? Против? Въздържали се? Приема се. 11. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение номер 13. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис номер 3. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Компромис номер 4. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 34-то изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 24 гласа за, 3 против, няма въздържали се. Приема се с голямо мнозинство. Поздравление на докладчиците, на докладчика, на докладчиците в Сянка и както винаги на секретарията, който също направи много по този въпрос. Сега преминаваме към 10 точка от дневния ред. Тук ще обсъдим становище във връзка с Европейски семестър за координация на економическите политики, аспекти свързани с заетостта и социалната политика в годишния обзор на растежа за 2018 година. Докладчик е Джули Уорд. Ние решихме да изготвим становище по член 53 за водещата комисия по заетост. Решихме да подходим по ускорената процедура, за да може този доклад да влезе и да се е, разглежда на пролетното заседание на съвета, а ние да го гласуваме през март в пленарна зала, така че докладът измененията бяха на разположение единствено на английски език. Срокът за подаване на изменения е 26 януари в 10 часа. Измененията трябва да бъдат на английски язик. Сега давам думата на докладчика Джули Уорд. Uh, Благодаря, госпожо председател. Първо, обзора за растежа в момента е, се случва в много различен контекст. Става дума за приемането на социалния стълб от европейските държавни ръководители – какво ни засяга нас? Комисията излезе с съобщение за засилване на европейската идентичност посредством образование и култура. Аз отговарях за доклада миналата година и така се получава приемственост с това, че се занимавам с този доклад и сега. Опитвам се да отразя това ново политическо развитие Прегледа за растежа за 2018 показва намаляване на на заедостта, повишаване на броя на завършващите средно образование и започващите висше образование. Но, разбира се, има много нюанси. Не всички социални слоеве се възползват от тези тенденции в, по еднакъв начин. Младите хора от по неправдани онеправдана среда все още са под риск от липса на заетост. По-слаби са и техните економически възможности за бъдеще. Също постигането на основни умения, особено за най-уязвимите слоеви от населението е проблем. И ако искаме е, устойчив и справедлив темп на заетост, трябва да се обърнем към неравнопоставеността в образованието възможно най-скоро. Също така е много важно да се мисли и за качеството на предоставените работни места. В такъв смисъл програмата за заетост е много важна. Трябва да действаме срещу неплатените стажове, е, договорите с нулева ставка и въобще несигурната заетост. Искам да се възползвам от това, че изготвяме становище, да подемем отново е, нашите препоръки за критерии за обучението през целия живот – и изпълняването на гаранциите за детето. Както знаете, е, становището е с ограничен обем, не мога да вкарам всичко, но все пак смятам да обознача основите идеи за умения, за равнопоставеност на половете и няколко други теми. Очаквам приноса от е, колегите. Независимо, че имаме малък срок, че ще бъде само на английски и съм сигурна, че ще има много предложения, за което и благодаря. Много благодаря, Джули. Сега давам думата на докладчиците в сянка. Всеки получава по две минути. Госпожа Шадрова започва. Благодаря. Благодаря на нашата докладчица Жули Форд. Благодаря за изготвения текст. Съгласна съм с препоръките по отношение на образованието. Образованието е, е от ключово значението за по-добра заетост. Затова е важно и да има система за валидиране на уменията, придобити по неофициално, посредством неофициално обучение. А по отношение на правата на завършващите не съм чак толкова оптимистично настроена. Примерно в Португалия, въпреки че сме над целта на Европа 10%, има още какво да се направи. Много трябва да се работи за хоризонтални умения, умения за предприемачество и съответното обучение. Искам да се измени тази част от е, становището, където се говори за дет... гаранция за децата. Идеята не е нова, но според мен трябва да работим много повече за настоящата програма Гаранция за младеща, където все още има много бели петна. Правата и на децата, и на младежите – е, трябва да се изпълняват посредством наличните инструменти, включително и тези за образование, Еразъм Плюс и други социални програми. В такъв смисъл ще подам изменения и се надявам да, си работ... да работим в сътрудничество. Много благодаря, господин Джамбаски. Искате ли да вземате думата? Вие сте докачек сянка. Не искате? Госпожа Хименес Барбат. Bueno, primero de todo tengo que darle las gracias. Първо, първо искам да благодаря на Джули за извършената от нея работа. Мога да се съглася с нея, че Въвеждането на социалния стълб в този европейски семестър е нещо много важно, тъй като економическата криза засили бедността и неравенството, сега трябва да намерим структурни решения за справяне с този проблем. И именно чрез образованието можем да направим много. Трябва първо да направим преглед на това какво се случва в нашето общество след глобализацията и дигиталното общество. И има изключително много нови инструменти, които трябва да ползваме, за да отговорим на изискванията на пазара на труда. Използването на различните цифрови инструменти трябва да се овладее, за да могат младите хора да се адаптират към един променящ се пазар на труда. Така ще бъде по-лесно да преодолеем неравенството. Необходимо е от страна на Европа да се насърчава предприемачеството и мобилността на работниците. По този начин трябва да се създадат е, динамични пазари, които да предлагат часове за всички. Благодаря. Госпожо Хименес Барба, господин Чунтис, за две... господин Чунтис за две минути. Харишто, Кирия, проедре. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашата докладчица и да заявя колко напълно я разбирам. Много е сложна, да не кажа невъзможна мисията й. Защо? Защото откакто действа европейският семестър, това е най- недемократичния инструмент за социална политика на европейско ниво. Освен това, европейският семестър показа, че в никакъв случай не е необходимата ни сила, която да промени Европа. И докладчикът се опитва и ние, разбира се, ще подкрепим нейните усилия, ако е възможно, да повторя, ако е възможно, да очертаем максимално пълно проблемите, свързани с тематиката. А що се отнася до така наречения социален стълб, да мислим и за това какво финансиране е на, съществува. Благодаря на Джули. Огромни са нейните усилия и надявам се те ще се увенчаят с успех. Ако мога да кажа, европейският семестър е, не носи никакви промяни. Правени са опити за промяна, нека да видим какво ще се случи, но нека да е ясно, че е, този механизъм налага недемократични политики, защото има и съответни е, е, финансови ограничения. Младите хора нямат възможности да получават образование – по принцип в повече от половината от страните членки разходите за образование са драматично намалени. Неописуемо много са намалени тези разходи в огромна част от страните членки. За това е необходимо да има и други политики, за да се подкрепи образованието. Аз ще дам изменения в такъв смисъл и пожелавам всичко най-добро на докладчицата. Благодаря, госпожа Трюпел. Благодаря. Благодаря на Джули Уорд. Абсолютно подкрепям нейният подход. Много е важно да си дадем сметка, че тук не излизаме с доводи против европейския семестър, а се търсят начини да се намали безработицата. Ни, е, споделям оценката на е, Джули, че мерките до тук не са достатъчни, защото е, хората, които са от така добра среда, се възползват от тези програми, но, но хората от по-неправдани среди всъщност остават в необлагодетелствено е, положение. Не съм съгласна с господин Хунтис. Ние виждаме напредък и ако искаме да можем да а, е, осмислим и е, политическата реалност, трябва да отчетеме напредъка, но трябва да сме наясно, че той не е достатъчен. Ние не сме против европейския семестър, виждаме предимствата, виждаме напредъка, но трябва да бъдем много по-чувствителни към социалният аспект. Защото там Европа може да направи повече. Нека обаче ясно да отчетем, че има напредък, че има постижения. А ако отричаме това, няма да стигнем и до добри заключения. заключения. Затова подкрепям Джули. Смятам, че е много реалистичен нейният подход – Нека да видим какво сме постигнали, да не излизаме по-слаби, отколкото сме, но трябва да се борим с социалните неравенства в страните членки, а и на европейско ниво. За това трябва да се инвестира повече в обща политика, включително и за образование. Да има повече пари за Еразъм Плюс – а борбата с младежката безработица е, е, примерно, там трябва да работим и за Европейската служба за солидарност. Надявам се, ще гарантираме, ще гласуваме за това през е, феврари и също да работим за гаранция за децата. Госпожа Белт, искате ли думата? Да.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 В този доклад ние намираме е, квалификацията на европейците. Иронично е, че колкото повече образовани са хората, толкова по-гъвкаво работно време и условия имат. Вижте е, каква е безработицата. В Италия 30% млади хора, които имат добро образование. Вие припомняте за инвестиции в образованието, докато политиката на строги економии изисква намаляване на бюджета. Финансирането на образованието в е, Италия беше намалено с 20% и е, всъщност е, тук можем да направим сравнение с Латинска Америка. В международните класации южноевропейските страни паднаха на долни места и трябва да се навакса това е, изоставане. И е, що се отнася до е, интег... фин... публичните финанси и е, училищното равнище, вие не давате никакво конкретно решение. Благодаря. Благодаря. Има още трима желащи е, да се изкажат. Господин Don't take issue with the rapporteur's wish to... Аз не се разграничавам от докладчика за настояването и да има по-добри социални е, права за, забраня... за преодоляване на явлението договор с е, нулева ставка, особено в Обединеното кралство. Но е, Работодателите е, са обременени с е, допълнителни разходи, които не са устойчиви. Е, в Обединеното кралство, в Германия и в други е, страни никак не са добри цифрите за създаване на заетост. Проблема съществува и в южните страни, особено след младите хора. Е, хора. Не бива да снижаваме критериите за заетост и е, не бива да обременяваме процеса на заетост с толкова много разходи за работодателите. Ако те, ги нямаше тези разходи, те можеха да създават и повече работни места. Либачка, Госпожа Либачка за една минута. Бързо dziękuję. Сърдечна гратулация для Джули Уорд за bardzo zbliżone. Много благодаря, госпожо председател. Поздравление за нашата докладчица, госпожа Уорд. Действително това е доста напредничево становище а, и а, има пълна подкрепа за европейския семестър. Факта, че говорим за това, означава, че има политическа подкрепа за европейския семестър но като цяло финансирането е проблематично. Това означава, че държавите членки, които всъщност са се разбрали за увеличаване на средствата за за отбрана, вместо да инвестираме повече в нашата цивилизация, култура и образование. Госпожа Уорд подчертава значението на образованието за пазара на труда. Това е важно, но не бива да разглеждаме образованието само от тази гледна точка. Не става въпрос само за заетите, а и за качеството на живот и качеството на образованието. Всеки трябва да може да има достъп до култура. Не бива културата да се разглежда само в аспекта и назначение за пазара на труда по отношение на а, уязвимите лица също има какво да се добави. Госпожа Коста има сега думата. Е, Благодаря. Само един коментар по е, упоменаването на Италия. Италия инвестира много, е, включително през централното си правителство за подобряване на образованието, за подкрепа на университетите. Също бе прието и законодателство за заетост. И всъщност е, намаляването на заетостта бе от предходното е, дясноцентристко правителство. Благодаря на Джули Уорд за начина по който подходи към работата – Констатациите за европейския семестър, факт, че той не е получавал достатъчно внимание в миналото, но посредством програмата от Готенберг и е, заключенията от съвета от декември, сме убедени, че устойчивото развитие не може да се е, постига без образование. Ние лично се опитвахме с много усилия да прокараме своите коментари в комисията по заетост. Ако мога да коментирам няколко момента. Примерно, клаузата за гъвкавост за някои страни членки, за да получават повече финансиране за култура, образование и обучение. Мисля, че въпросът е политически подобни инвестиции трябва да излязат от пакта за стабилност по принцип, аз така смятам. А що се отнася до препоръките за съвета за инвестиции в образованието и създаването на европейско пространство за образование, за да има повече мобилност и повече възможности – това е важна тема, защото е, така се получава и равнопоставеност. Благодаря. Сега давам думата още веднъж на Джули като докладчик. Джули, желаеш ли още веднъж думата? Well, Благодаря на всички за коментарите. Те са много полезни, много ми помагат. Споделям усещането на мнозина от е, колегите. Много е, се радвам, че се поде тук и темата за предприемачество. Може би трябва да говорим за социално предприемачество. За мен това е изключително важно, ако искаме да дадем, да направим така, че хората да са повече свързани със своята общност, да търсят повече промяна в обществото. Еразмус, е, мобилността са изключително важни. Е, какво се случва и с Еразъм Плюс е много важно. Новите инструменти за нови умения, за иновации, за промяна на общата ситуация с оглед на е, промяната на трудовия пазар, на типовете заетост – ние не сме наясно дори каква заето ще бъде на разположение на хората в бъдещето. Така че трябва да се работи за изграждане на преносими умения, така че който търси работа да може да бъде достатъчно гъвкав в, в, в развитието на кариерата си. Благодаря, че ни напомнихте и за темата Европейско пространство за образование. Това е важно. Благодаря и на Хелга за това, че трябва да сме наясно с политическата реалност, в която работим. За нас е необходимо да покажем, че има напредък и то постигнат в много трудни обстоятелства. Има, има постижения. Здравеопазване и добър живот, това е тема, която ме вълнува също. Равни възможности за млади хора включително млади хора с увреждания. Мисля, че трябва и да можем да работим повече с съществуващите инструменти, т.е. да не проявяват мързал страните членки, да знаят какво има, какво се предлага. А именно това, което е най-добро за Европа е, че ние можем да споделяме най-добрите си практики, можем да работим заедно, да се подкрепяме едни други. И за мен това е, е най-доброто на нашата парламентарна комисия. Ние работим съвместно, споделяме опит, знания. Затова очаквам и вашите изменения и смятам, че много продуктивно ще продължим с работата. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Благодаря. Срок за внасене на изменения 26 януари 10 часа и, както казах, измененията само на английски язик. Пожелавам ви успех при по-нататъчната работа, но мисля, че така както чувам до тук, бихме стигнали до добър резултат. Преминаваме сега към точка 11 от дневния ред, представяне на приоритетите на българското председателство и ако правилно съм информирана, нашите гости вече пристигнаха и ще помоля да ги поканите в залата. Уважаеми колеги, сега искам най-сърдечно да приветствам сред нас. За мен е радост да посрещна представителите на българското председателство и българското председателство е представено от не по-малко от трима министри, респективно двама министри и е, една заместник-министър които ще изложат вижданията си по различните сфери, които попадат в компетентността на, нашето, на нашата комисия. Господин Красимир Вълчев, който ще представи приоритетите на българското председателство в сферата на образованието, господин Красен Кралев, министър на младеща и спорта и заместник министъра на културата госпожа Амелия Гешева. На всички вас искам да кажа сърдечно добре дошли. България поема председателството на съвета в една много сложна ситуация в Европейския съюз – и ние, както във вътрешен план, така и външно, сме изправени пред някои предизвикателства. Трябва да посоча тук Брексита. Обаче и в международен аспект сме изправени пред големи предизвикателства и мисля, че би трябвало да си помислим по това как и по какъв начин трябва да развиваме Европейския съюз. Освен това, има редица важни досиета, които са на дневен ред. Например, аудиовизуалните услуги, директивата за аудиовизуалните услуги и смятаме, че по време на българското председателство ще приключим работата по нея, подготвяме дискусията за бъдещата многогодишна финансова рамка и с това разбира се са свързани дискусии за бъдещето на нашите програми, по които отговаряме. Освен това, ние имаме важни доклади по собствена инициатива. В момента ги изготвяме. Те са посветени на теми като бъдещето на образованието в Европейския съюз. Има редица важни и значими задачи, които ни чакат. Така че още повече се радвам, че българското председателство винаги показва в своите приоритети сега и в миналото, че а, е, младеща и образованието са един от акцентите, от приоритетите на българското председателство. Смятам, че това е много добра идея и със сигурност тази идея ще срещне пълната подкрепа на нашата комисия. Сега на вас тримата ще дам думата с удоволствие на всеки по 10 минути. Предлагам след всеки отделен доклад да организираме дискусия, за да не объркаме темите накрая, да ги разделим на три блока. Започваме с министъра на образованието и науката, господин Вълчев, за 10 минути. Скъпа Петра, уважаеми евродепутати, за мен е чест да бъда сред вас в Европейския парламент и да имам възможност, възможността следващите 6 месеца да работим за важните предизвикателства в сектор образование. Разчитам на вашата подкрепа да постигнем видими и устойчиви резултати за всички граждани на Европа и най-вече да дадем ясен сигнал на младото поколение, че тяхното бъдеще, основано на знания и умения, е важно за нас. Девизът на българското председателство е Съединението прави силата. Затова вярваме, че в сътрудничество с вас ще работим заедно за силна и солидарна Европа, способни и напредничеви граждани, обединени от споделените европейски ценности. Благодаря на тези от вас, които през септември миналата година посетиха няколко български града. Очакваме Петра да бъде с нас в София през пролетта, като се надяваме, че и други членове на Комисията по култура на Европарламента ще ни гостуват пред, през следващите няколко месеца. 2018 година е знакова за България, защото за първи път поемаме председателството на Съвета на Европейския съюз. Тя е ключова и за Европейския съюз, тъй като очакваме предложението на комисията за новата многогодишна финансова рамка, контекста на Брекзит, Брекзит и другите глобални и вътрешни за Съюза предизвикателства. 2018 година е ключова и за европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението. Благодарение на сериозното внимание, отделено от европейските лидери на сектора в рамките на срещата на върха в Гьотеборг и заключенията на Европейския съвет от месец декември миналата година, засягащи образованието, темата е високо в дневния ред на Европа. Преди да представя основните приоритети, по които българското председателство ще се фокусира първата половина на 2018 година, позволете ми да благодаря на нашите естонски колеги. Благодарение на тяхната отлична работа България прие председателство в много изряден и подреден вид. Благодаря на тях, така и на господин Малинов и господин Ман – за успешното приключване на преговорите за Европас, които последните дни на 2017 година постигнаха съгласие за актуализирана спрямо нуждите на цифровия пазар платформа за квалификация и умения. Благодаря и на колегите от Австрия, на които се пада нелеката задача да работят по законодателството, регламентиращо следващото поколение Еразъм Плюс, както и по предстоящите инициативи на Европейската комисия, обявени в съобщението укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура. Българското председателство ще се фокусира върху четири основни приоритета, като два от тях – бъдещето на Европа и младите и дигиталната економика и умения на бъдещето, сектор образование е водещ. Изключително е важно да запазим нивото на европейските инвестиции в образованието и обучението, допълващи националното финансиране, включително на средствата от кохезионните фондове. Българското правителство подкрепя стремежа за увеличаване на инвестициите и добавената стойност от програмата Еразъм Плюс в посока увеличаване мобилности на възможностите за обмен на добри практики между училища и учители, включително мобилност на учители и ментори, както и мерки свързани с намаляване на социалната изолация на младите хора. Борба с радикализацията и е разпространението на знания и общи ценности. Благодаря на Комисията култ за амбициозната революция на, резолюция на Европейския парламент от миналата година относно бъдещето на програмата. Приветстваме предложението ви за значително увеличаване на бюджета. Затова е разен Плюс да стимулира активно гражданското участие, гражданското образование и да гради у гражданите споделени европейски ценности. Заедно с моите колеги министри ще обсъдим бъдещето на Еразъм Плюс дебата в рамките на съвета на образу... за образование на 15 февруари. Дебатът ще бъде базиран на междинната оценка на програмата, която очакваме да бъде публикувана официално до края на този месец и ще даде насоката за това как виждаме програмата след 2020 година. Очакванията ни са свързани с това да постигнем по-приобщаващ характер и по-голяма отвореност на европейските програми за образование и обучение, младеж и спорт към нови участници в нови региони. Важно е обаче да осигурим и бърза писта за развитие на иновации и технологии и на най-талантливите и предприемчиви европейски граждани. Важна тема на българското председател ще бъде включването на по-широк кръг млади хора в Еразъм Плюс, за което са необходими бюджетно и пълноценни мерки за партньорство, обхващащи различни неправителствени и публични организации. Наш общ стремеж следва да бъде увеличаване добавената стойност на Еразъм Плюс върху националните реформи и структурните промени в сектора на образованието и обучението с цел по-качествена, достъпна и иновативна училищна среда. Синергията между Еразъм Плюс и националните образователни политики ще стимулира допълнително съвместни транснационални образователни програми. Това ще даде отражение върху повишаване на чуждоязиковите познания, на познанието на мултикултурните и религиозните различия в Европа и ще активира мерки за преодоляване на негативните тенденции, като изолация на младите хора, радикализация и липса на адекватни умения. Както споменах по-рано, образованието е една от важните теми в дневния ред на Европейския съюз и в заключенията на Европейския съвет от 14 декември. Лидерите поставят множество важни въпроси, свързани с създаването на европейски университети, засилено изучаване на езици, насърчаване сътрудничеството между държавите членки в областта на взаимното признаване на дипломи и удостоверения. Следващите стъпки по тези теми ще бъдат обект на обсъждане във втория дебат на министрите на 15 февруари. Радвам се да видя, че Европейския парламент ще изрази становище по темата чрез доклада на госпожа Лебацка. Един от акцентите в заключенията е поставен върху търсенето на мерки за справяне с предизвикателства в областта на уменията, свързани с цифровизацията, киберсигурността, медийната грамотност и изкуствения интелект. Българското председателство вярва, че повече от всякога имаме нужда от амбициозен план за развитие на дигиталните умения и грамотност. По време на председателство ще работим по Европейския план за действие за дигитално образование. Необходими са действия за това дигиталните технологии да оптимизират процеса на научени. Ние не говоря само за инфраструктура и оборудване, но и за изграждането на човешки капацитет. Важно е учителите да се чувстват сигурни в боравенето с технологиите, защото често се получава така, че младите са доста по-напреднали в тази област. По-добрите дигитални умения са ни нужни, за да се противопоставяме на негативните тенденции, каквито са фалшивите новини и киберзаплахите. Не на последно място, не бива да позволяваме дигитализацията да създава социални неравенства. Напротив, тя има задачата да ни подготвя за работните мечта на бъдещето и да вдъхновява младите хора, като особено важно е да обръщаме специално внимание на момичета. На дигиталните умения е посветена една от знаковите конференции на председателство. Educate to Create. От дигитални ползватели към дигитални създатели, на които Петра ще бъде един от основните говорители. Дигиталните умения и грамотност са една от ключовите компетентности за учени през целия живот. През февруари започваме работа по актуализиране на съществуващата от 2006 година рамка съобразно новите технологични, екологични и, социал... и социални обстоятелства. Препоръката ще обхване промени, свързани с многоизичието, културното разнообразие, миграцията, гражданството и целите за устойчиво развитие и ще включи референтна рамка за дигиталните и предприемаческите умения. Новото, което тази препоръка ще цели да направи, е не просто да дефинира ключовите компетентности, но и да пред... Can you speak a little bit slowlier uh, because of our translators they, they cannot follow. <laughs> но и да предложи най-добрите практики за това как държавите членки най-оптимално да използват тази рамка на национално и регионално ниво чрез формално и неформално образование за всички граждани и възраст. Когато говорим за бъдещето на Европа, изключително важно е да не забравяме, че Европейския съюз не представлява само единен пазар, а е съюз основан на общи ценности. Общите европейски ценности са съхранени в член 2 от договора на Европейския съюз, са дадено за всички нас и предишните поколения. Необходимо е обаче да направим нужното да ги съхраним и за бъдещите поколения, така че да се чувстват част от европейския, общия европейски дом и да израстват пълноценни граждани на демократична Европа. Затова смятам, че в рамките на председателство ще работим препоръката относно промотирането на споделените ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването. Тя ще подкрепи държавите членки в усилията им за изграждане на сплотени общества и насърчаване на приобщаващото образование, превенция на социалната изолация и радикализация. Европейското общество не се белязано от все по-нарастващо многообразие и за това ролята на образованието и обучението през целия живот придобива все по-голямо значение. Грижите за ранното детско развитие и намаляване на броя на отпадащите ученици, докато същевременно вземем мерки за привличане на повече хора към учителската професия, са също ключови за нас. България инвестира скоро в създаването на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. Смятаме, че е важно да се проследи обучението на децата, които мигрират в родителите с други, в други европейски държави, за да гарантираме непрекъснато обучение и упражняване правото на достъп до образование. Всички тези теми са важни за това къде виждаме Европа в най-близко бъдеще. Подкрепата на Европейския парламент е ключова за постигането на консенсус и налагането на европейския дневен ред. В рамките на полугодието България ще бъде домакин на редица важни образователни форуми. Ще се радвам на възможността да ви приветствам в България. Благодаря ви за внимание. Благодаря, господин Вълчев. Това е наистина една много амбициозна и всеобхватна програма, която сте набелязали за следващите 6 месеца. Смятам, че много от темите, които засягате, отговарят на приоритетите на нашата комисия. Сега първо ще дам думата на координаторите за максимално 3 минути всеки, след което вече може би ще е, направим втори кръг на дискусията с е, отговори. Госпожа Фархайн. Първо искам да благодаря за това, че толкова благосклонно приехте нашите препоръки за сектора на образованието. Ще направим нови предложения за програмата Еразъм. За нас е важно да има много повече средства за тези програми. В момента има 18-20% успешност Тоест само този процент е, одобрени проекти могат да бъдат финансирани със средствата от програмата. Имаме огромен дефицит. Така че моята молба на това място е да има много повече а, е, средства, в пъти трябва да се увеличи бюджетът. Бих искал да чуя и нещо от е, вас по въпроса за доминантността на обмена на студенти по Еразъм. Бих искала да има и повече а, тежест а, на обмена на ученици и на чираци. А, обменът и мобилността могат да бъдат засилени посредством обмена на учители, например. Обменът на добри практики между държавите могат да са много полезни не само за студентите, а и за младежите, които са в професионално обучение. И тук имаме шанс да подобрим доста в момента текущите програми и те да бъдат много по-добре приети. Може би можете да кажете няколко думи за своите представи и а, за какво ще работи българското председателство в процеса на програмиране от страна на Комисията на програмите в областта на културата. Много благодаря, Сабине Сивия Коста. Нека да започна с поздравления за вашето председателство. За вас това е един нов опит. 2018 правилно казахте, че ще е много важна година, включително и ще бъде година на културното наследство. Културата и образованието са важни е, теми и виждам, че вие ще бъдете много ангажирани и с тях, и с новогодишната финансова рамка, включително средствата за Еразъм Плюс и други. Ние искаме да се увеличат средствата. Нашата група работи за това да се започне програмата Еразъм, започната от Европейския форум за младежда Еразъм Плюс, за да можем да се обърнем към повече млади хора. Новите програми трябва да предоставят и нови инструменти за социално приобщаване Европейската студентска карта, например, ще даде повече достъп до образование. Искаме да има мерки и за хората с увреждания, и за мигрантите. Обсъждаме и въпроса за достъпността на училищата, за възможността за по-голяма мобилност на преподавателите и учителите. Ключова ще е 2018 година след срещата на върха в Гьоте, Готебург. Да, вие споменахте и двете предложения, свързани с препоръките на съвета. А, наблюдаваме все по-високо ниво на информираност, което не беше така в началото на нашия мандат. А, информираност за това, че образованието е, е сериозен елемент от социалната програма и социалните иновации. И що се отнася до многогодишните програми, ние трябва да включим тази тематика образование и е, култура във всички политики на Европейския съюз. Много е важно да има и реален план за действие, примерно за изграждане на цифрови умения. И да направим така, че да става дума за умения на високо ниво, не само основни такива. Нека не забравяме, че след 10 години сегашните ученици ще е, излязат на един напълно различен трудов пазар. Те имат нужда от много по-високо ниво на умение и се надяваме, че вие ще можете да подкрепите нашите усилия. Ще подкрепите и по-голямо партньорство между Европейския съюз и университетите, така че да има реално европейско измерение в дипломите на завършващите университети. Господин Чамбаски. Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми господа и дами министри, заместник министри, членове на кабинета, позволете ми първо да ви поздравя с а, тази нелека отговорност, но важна да бъдете първите членове на Български министерски съвет, които водят тези заседания и присъстват тук. Самият факт, че говори на тази, в тази зала народния си език и то официален в Европейския съюз, значи много. Така че още веднъж моите поздравления и ви желая успех в поставените цели. Уважаеми господин министр Вълчев, бих искал да ви попитам няколко въпроса във връзка с новите технологии в образованието и вашата гледна точка по тях. Няма съмнение, навлизането на новите технологии не може и не трябва да бъде избягвано в образованието и трябва да бъде насърчавано. И тук, според мен, ключово ще бъде как ще бъдат привличани учителите и как ще бъдат мотивирани за да използват нови технологии. Ето говорим за целия Европейски съюз, за да не бъдат безнадежно изостанали от своите ученици. Каква е вашето виждане по отношение на въвеждането на електронни учебници, на възможни форми на дистанционно обучение, на дистанционно полагане на изпити, включително матуритетни такива – което ще облегчи хората, които пътуват в Европа и е, работят извън е, своите държави, извън местата, където са родени. И ще помогне да бъдат запазвани уникални езици и уникални писмености, каквато между другото е нашата в рамките на Европейския съюз. И какво е вашето мнение а, е, в разговора за това а, да бъдат постигани и освен двустранните и споразумения ниво Европейски съюз по отношение на признаването на матуритетните езици в Съюза? Благодаря ви още веднъж успех на останалите. Много благодаря, госпожа Трупе има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на българското председателство за възможността да разговаряме с вас. Първият ми въпрос е аз съм докладчик от Зелените за многогодишната финансова рамка. Българското председателство, като председателство, ще подкрепи ли позицията на парламента, двамата докладчици Олбрихт и докладчика от социалистите и демократите, за 1,3% е, увеличение? А също българското председателство ще подкрепи ли искането на Комисията по култура за увеличаване на средствата за Еразъм Плюс? Европа за гражданите и Европейския корпус за солидарност. Надяваме се, че е, това ще прерасне и в Европейска служба за солидарност. Готови ли сте да подкрепите и да търсите успех на тези програми в следващата многогодишна финансова рамка? Освен това, вие отговаряте и за образование. Ние също работим и един от големите въпроси за реформата на авторското право е дали европейските граждани, особено младежите, ще осъзнаят, че не може да има качествен журнал... качествена журналистика без платено съдържание на цифровите платформи. Имате ли политически аргументи да убедите хората, че те трябва да плащат, за да се възползват от постиженията на културното разнообразие? Много благодаря. Не виждам други желащи да се изкажат от координаторите. Госпожа Билт има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре е дошъл, господин Модистър. Говори много за мобилност, но тук идва и проблема за изтичането на мозъци. Много млади хора са направили именно това и от България. Е, страните членки са жертва на изтичането на квалифицираните им хора и как могат те да компенсират тези загуби? Мислите ли, че трябва да се подсилят условията за разъм за студенти не от общността? За какво мислите и за синята карта в това отношение? Много благодаря. Господин е, Хунтис се е записа в първи кръг от изказвания. Е, για λόγους πολιτικής Благодаря, госпожо председател. Така от е, политическо възпитание искам да пожелая на българските министри успех в тяхното председателство. Благодаря за това, че изложиха техните приоритети за българското председателство. Аз съм от Гърция, за да ви се представя. И искам да кажа, че в уводните ви думи, господин министр, вие споменахте, че Европейският съюз не е само свободен пазар, а и е, пространство на ценности. Упоменахте и членове от договора. Но аз искам да кажа, че ценностите всъщност ние ги изхвърлихме през прозореца особено що се отнася до конкретни ценности, като солидарността, например. Тя ги забравихме. Все повече нараства конкуренцията в Европейския съюз, непрекъснато говорим за економика. Но ако се върнем на тематиката ни днес, основен момент е финансирането, господин министр, за държавното образование и за програмите за образование – и отново пожелавам ви много успех, но искам да ви попитам. Колко средства се отделят за държавно образование в България? Колко образовани млади хора напускат тази страна, защото не могат да си намерят работа? Много е важно да знаем. Ами, Благодаря. Сега приключваме първия кръг от изказвания. Ще направим и втори кръг от изказвания. Бих ви помолил, господин е, министр, да отговорите на зададените ви въпроси в рамките на 4-5 минути, за да не излезем от е, графика си във времето. Заповядайте. Благодаря. Уважаема госпожо Верхан, е, както посочих, Важна цел на българското председателство е да увеличим инвестициите, достъпа участието в програма, програма Еразъм. Всъщност, вашия, вашия въпрос относно повечето средства съвпада и с въпроса на госпожа Трюпян. Ние ще подкрепим желанието за увеличаване на повече средства в формата на съвета на министрите, както и в разговорите, разбира се, и в разговорите с финансовите министри. Разбира се, преговорите в новата многогодишна финансова рамка ти първа предстоят и нашите финансови министри ще имат да вземат сериозни решения, включително и в други сектори, но ние ще насърчим разговорите в тази посока, както, както казах. Да, ние трябва да също така да насърчим и участието на различните, различните групи младежи, включително и тези с професионално образование, както спомена и госпожа Коста за мигрантите и хората с увреждания също са необходими също са необходими съответните, съответните мерки. Акцент ще бъде и участието на учителите в, в програмата. Разбира се, че е, приветстваме работата за дигиталния, дигитален образователен план. По отношение на въпросите на господин е, Джамбаски, новите технологии, както казахте, са неизбежни. Ние трябва да мотивираме учителите всички инструменти на политиката за използването на нови технологии. Тези инструменти на политиката включват и квалификация, и учебни, учебни програми, и финансирането на дейности по мотивиране на учителите за използване на информационни технологии. Разбира се, че това трябва да става и с доза предпазливост. Ние не трябва да забравяме ученето, освен чрез информационни технологии, така и чрез, чрез преживяване. Работим по осигуряването на електронен достъп до учебниците. В, от две години в България имаме електронни учебници, които имат, които имат допълнително образователно съдържание, но също така и в момента осигуряваме електронно, електронен достъп до книжните варианти на учебниците. Заради това, че много българи живеят извън границите на страната, ние сме стартирали политика за насърчаване и изучаването на български язик зад граница. Тя се разширява всяка от последните 8-9 години тази, тази политика. В момента имаме над 300 центъра, в които се изучава български язик в страната, но въпреки това те не могат да покрият цялата география, дори, дори в Европа, където имаме по-гъста населеност и за това сме стартирали изграждането на е, Център за електронно и за дистанционно обучение в България, как, както и за а, това да регламентираме възможността самите училища зад граница да провеждат такова, такова дистанционно обучение с оглед а, съхраняване на тези млади хора като част от българското езиково пространство и съм подкрепил петицията за изучаването на български язик като матуритетен, нещо, което смятам, че трябва да направим и по отношение на всички останали езици. Благодарим на господин Хюнтис. Ние имаме средносрочна бюджетна прогноза, която предвижда значително увеличение на разходите за възнаграждение, разходите за образование, в това число двойно увеличение на възнагражденията на педагогическите специалисти. На едно от най-големите предизвикателства пред България последните години беше това да се справим с миграцията на, особено на младите хора, миграцията към, към другите страни, особено на младите хора. Последните години наблюдаваме намаление на нетната външна миграция и с увеличаване на процента на конвергенция. В секторите, в които този процент е по-висок, сме постигнали обратни, обратна нетна миграция. В Последните години 30 000 млади хора са се върнали в, в страната. Благодаря ви, благодаря ви много за поставените въпроси. Много благодаря. Мисля, че забравихте въпроса за авторското право на госпожа Трупе. Не знам дали това е в, от вашата компетентност или може би е в компетентността на вашите колеги. в такъв случай ще чуем отговора на този въпрос по-късно. Сега започваме вторият кръг от изказвания. Господин Неков, имате една минута за вашето изказване. Уважаеми дами и господа министри и замминистри, първо искам да ви пита, първо да ви пожелая успех, тъй като имам само една минута директно към въпросите. Докъде е стигнала България с разработването на система за валидиране на умения? Тук говорим за признаването на знания и умения, придобити чрез доброволчески труд, но това ще бъде към, после към министър Кралев, когато след неговата презентация. В същото време е, тази система за валидиране на умения ще бъде крайъгълен камък за успеха на новата европейска програма за умения, която ще бъде също по време на българското председателство. В тази връзка, докъде е стигнала България с изграждането и на Националната стратегия за насърчаване на дигитални умения – по план график тя трябваше да бъде готова до средата на 2017 година. И тук само ви цитирам една цифра, че 2025 година само 9% от новите работни места ще няма да изискват дигитални умения, така наречената цифрова грамотност. И един мит, че инвестирайки само в дигитална инфраструктура, това не означава, че подобряваме уменията, които притежават децата. И един въпрос към госпожа Гешева. Ние положихме много усилия за културното наследство е, през 2018 година. Sorry. Въпросите с другите министри ще ги задавате по-късно. Много благодаря. Госп... Госпожа Бошков. Господин Бошков. Първо Бошков. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата. Благодаря и за уводните ви думи, господин министр. Много се радвам, че темата младеж и бъдещето на Европа са след ключовите приоритети на българското председателство. Ние сме на едно мнение. Бъдещето на Европа е в ръцете на нашите младежи и инвестиции за тяхното бъдеще са от ключово значение, както и за нас. Много важно е също да се инвестира в качество на образование. Много се радвам да чуя, че сме на едно мнение по отношение на ключовото значение за качеството на образованието на учителите. Затова трябва да ги подкрепяме да в тяхната роля за постигане на ефективност на обучението, на образованието. Също така трябва да инвестираме в е, образователна инфраструктура. Имам два въпроса. Как би могло българското председателство да мотивира страните членки за повече инвестиции в образованието? После, Европейската стратегия, която трябва да бъде оформена тази година – какво бихте предложили за последващи действия след 2018? Какви ще са предизвикателствата пред Европейския съюз по темата младеж? Много благодаря. Джули Уорд има думата. um... Благодаря. Аз искам да засегна темата наука и да призова да настоявам за подобряване на обучението по наука и за, повече, за появяването на повече жени в тази област. Не бива да забравяме също така и изкуствата. Много е важно младеща да получава всестранно образование. Наука без творчество, без новаторство, без въображение няма да постигне нищо учените сами по себе си са творчески настроени. Те трябва да имат нестандартно мислене. А, и мнозина творци използват научни методи. Примерно музикантите използват много цифри, математика, дизайнерите също използват технологии. Не бива да има а, изкуствено разделение между тези тематики и за това а, ми се струва, че вие трябва да работите именно за проповядване на съчетаване на тези две области – благодаря, госпожа Либачка има думата. Бардо dziękuję, пани ministrze. Гратулуя с przyjemnością па. Благодаря, господин министр. Искам да ви поздравя. С е, много голямо задоволство изслушах вашето изказване. Имам два въпроса. Вие посочихте, че искате а, е, бърз път за образование за най-активните млади хора. Бихте ли казали нещо повече в тази връзка след това? Комисията предложи европейско образователно пространство. Смятате ли, че това трябва да включи висшето образование и научните дисциплини, така че ние да можем да интегрираме всичко в това пространство. Благодаря. Луиджи Моргано. Грация. Е, спосто sposto дискурсо с un aspetto che non è stato affrontato. Благодаря. Искам да спомена тема, която не бе повдигната. През декември 2016 парламентът и нашата комисия поиска от Европейската комисия с голямо мнозинство да излезе комисията с рамка за индустриалната политика за творческите индустрии където да се включат и въпросите на защита на стратегическите интереси на този сектор, е, стратегическите интереси на Европейския съюз. Какви са българските приоритети е, по време на председателството? Ще подемете ли искането на Европейския парламент? Знаем, че интересите на творческата индустрия могат да бъдат и сериозен принос от гледна точка на економиката, могат да създават и много работни места. Тоест, те допринасят за европейската конкурентоспособност. В това отношение считам, че трябва да имаме една многогодишна програма, 4 годишна от 2019 до 2022 Както каза и госпожа Трупел, много важно е, е не само еквивалента на патентите, но и тази тема. Много благодаря. По-скоро имам усещането, че това е въпрос за заместник министър Гешева. Но може да решите кой ще отговори. Господин Адемов има думата сега. За една минута. Уважаеми министри, добре дошли сред нас в Европейския парламент. Господин е, министр Вълчев, образованието и обучението на учениците са едни от най-важните предпоставки за да се изградят стабилни и демократични общества, по-справедливи общества и по-устойчиви икономики. В този ред на мисли искам да ви задам два въпроса. Първият ми е въпрос – какви мерки ще предложите за пълно обхващане на всички подлежащи на образование деца и намаляването броя на преждевременно напускащите училище ученици. Втори въпрос. Качеството на образованието пряко зависи от степента на <clears throat> професионалната подготовка, уменията и компетенциите на учителите. Учителите имат нужда от подкрепа за по-висок обществен престиж и възможности за да развият уменията и компетенциите си. И в тази посока какво бихте предложили, за да имат повече умения, компетентности и професионална подготовка? Благодаря ви. Много благодаря. Господин министр, сега имате думата още веднъж за 3 минути. Ja, wir müssen gucken, dass wir mit unserer Zeit hinkommen. За съжаление не разполагаме с прекалено много време, въпреки че обсъждаме важни теми. Заповядайте. Благодаря. Благодаря ви за въпроса, господин Неков, и за това, че подчертахте, че развитието на дигиталните умения не е само инвестиции в инфраструктура, но най-вече в човешки капитал. Дигиталните умения трябва да се насърчават в, чрез всички дисциплини, всички учебни програми ние трябва да имаме поколение не само от дигитални ползватели, но и дигитални създатели. В тази посока на национално ниво работим. Имаме програма за обучение по IT кариера, която обучава, която са включени ученици от други професионални умения за придобиване на софт... други професионални направления за придобиване на софтуерни умения като се надяваме по този начин да насърчим и увеличим броя на хората. Благодаря ви за доклада за новата програма за умения. По отношение на господин Боскор, ще използвам възможността утре да ви поканя на, на кръгла маса, която организираме на темата, темата учители – инвестициите в учители са основната предпоставка за предобряването на образователните резултати в бъдеще. Тук минавам и към въпроса на господин Адемов, втория въпрос на господин Адемов. Ние трябва да инвестираме както в тяхната квалификация, но най-вече трябва да мотивираме повече млади хора с по-високи образователни резултати на изхода на училищно образование се включат в педагогическо образование и педагогическа професия. Това е основна цел на политиката и основно предизвикателство пред образователните системи да я обезпечим с добри педагогически специалисти в е, дългосрочен план във всички, всички образователни институции. Благодаря на госпожа Лебацка още веднъж за, за доклада. Този дебат те първа, те първа предстои. Ние ще го проведем в, с моите колеги министри през, през февруари месец на въпросите на госпожа Уарт. Няма съмнение, че ние трябва да подобрим обучението по, обучението по науки, в това число и обучението по творчество. Имахме ползотворен дебат с колегите министри. Това от една страна трябва да стане с придобиването на ключовите компетентности, с учебните програми и традиционните дисциплини, но също така и с извънкласните дейности. Имахме дебат по тази тема, как да използваме потенциала на извънкласните дейности, за да, за да работим за това проповядване, което ви казахте, на науката за включването на познаването на, науката науката и творчеството в, в, образователния, в образователния процес. По отношение на първия въпрос на господин Адемов за какви мерки предвиждане за предотвратяване преждевременно напусналите, това е основна, една от основните задачи на всички образователни системи, съвместни действия на институциите, допълнителна подкрепа на всяко едно дете – всички държавата, държавите с всичките си инструменти, всичките си политики, инструменти, институции трябва да работят за, този, за преодоляването на, на, този, на този проблем. В тази връзка ние разработихме и стартирахме работата, изпълняваме работата по механизъм за съвместна работа на институциите, които имат за цел да намалят броя на преждевременно отпадналите, както и сме насочили всички инструменти на политиката за това да осигурим допълнителна подкрепа на, на тези деца. Надявам се, че отговорих на всички въпроси. Извинявам се, ако съм пропуснал. Да, на въпроса на, на господин Моргано. Очакваме, както казах и по-рано на отговорих на госпожа Трупел, че очакваме предложението на комисията за новата финансова рамка през, през май и ще надявам се, че можем да направим най-доброто в тази посока. Ще положим максимални усилия. Благодаря ви. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank сърдечни благодарности, министър Вълчев, за това, че бяхте наш гост днес и ни изложихте приоритетите ви в областта на културата и науката. На образованието и науката, извинете. Имаме още двама министри и може да направим общ кръг от изказвания, за да използваме оптимално времето, с което разполагаме. В противен случай може госпожа заместник министър на културата може да няма време да отговори на въпросите, които а, са и зададени. Така че сега ще помоля двамата министри, госпожа, господин Кралев и госпожа Гешва, да говорят един след друг. Ще започнем с изказването на господин Кралев. Той е министър на младеща и спорта. Две теми, които много ни интересуват. Богдан Венча веднага е заявил желание да се изкаже. Сега давам думата на господин Кралев за 10 минути. Заповядайте. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа членове на Европейския парламент – за мен е чест да представя пред вас приоритетите, които българското председателство си поставя в сферата на младеща и спорта. Като председател на съвета на Европейския съюз за нас е от ключово значение с Европейския парламент като съзаконодател да бъде установен ефективен и структурен диалог. Бъдещето на Европа и младите хора е един от основните приоритети на българското председателство на съвета на Европейския съюз. Ще ценим постоянния контакт с Вас с цел намиране на работещи решения и постигане на реални резултати за младите хора и за спорта в Европа и по време на българското председателство. В своята програма за предстоящите 6 месеца в сектор младеж, като продължение на усилията на естонското председателство, сме поставили акцент върху младежкото развитие и бъдещите младежки политики. В допълнение, отчитаме международното състояние на младите хора, както и предизвикателствата, пред които те се изправят всеки ден. Днес сме свидетели на бързи промени в обществото и местните общности. Социално-економическото положение, миграционните потоци, страхът от терористични актове и проблемът с младежката безработица в Европа подлагат нашите общества на натиск и подхранват нарастващата агресия, която води до радикализация. В тази връзка работим за ролята на младежкия сектор в изграждането на сигурно, мирно и единно общество в Европа. Необходимо е да се създаде благоприятна среда за бъдещо сътрудничество и обмен на обещаващи практики във връзка с ролята на младите хора за утвърждаване на мира и изграждане на устойчиви и сплотени общества. България отчита и тенденциите, които се наблюдават в демографски експерт при младите хора, като се фокусираме върху осигуряване развитието на потенциала и таланта на младите хора, което да повлияе позитивно върху демографския подем и намаляване на демографската криза в Европа. Трябва да подкрепяме и насърчаваме младите хора като двигатели на промяната в изграждането на фундамента на устойчивото бъдеще за всички европейски страни. Затова е изключително важно да инвестираме в образованието, обучението и възможностите за заетост на младите хора. Българското председателство желая да повиши осведомеността за демографските промени в Европа, които ще окажат въздействие върху нашите социални системи като цяло, но по-специално върху младите хора. Усилията ни ще бъдат насочени и към изпълнение на инициативата Структурен диалог, която е един от най-ефективните инструменти на Европейския съюз за пряк диалог между младежите и хората, взимащи решения. Той е важен инструмент за получаване на информация за действителното положение на младите хора – и съществен елемент от европейското сътрудничество в младежката сфера. Общият тематичен приоритет на тройката председателства за периода от 1 юли 2017 до 31 декември 2018 е Младежта в Европа – какво предстои? Главното събитие в рамките на структурния диалог по време на българското председателство ще бъде конференция за младежта на Европейския съюз от 16-19 април 2018 година в София, която ще бъде насочена към предизвикателствата, пред които са изправени младите хора и вслушването в техния глас при изготвянето на конкретни препоръки към следващата Европейска стратегия за младеща. бързо променящия се сад е необходимо да се направи оценка на значението на ключовите умения на политиката, за да можем да се заемем по-добре с настоящите политически приоритети и да преодоляваме основните предизвикателства, пред които са изправени младите хора. Подновената рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младеща 2010-2018 година, стратегия на Европейския съюз за младеща, е основният инструмент на политиката в младежката сфера. Затова приветстваме факта, че службите на комисията правят преглед на рамката, която ще доведе до приемане на бъдещата стратегия през първата половина на 2018 година. Българското председателство ще организира дискусии които да дадат възможност на държавите членки да подготвят техните препоръки към бъдещата стратегия на Европейския съюз за младеща, които трябва да бъдат представени на Европейската комисия. Ключова тема е досието за Европейски корпус за солидарност. Това е инициатива, която може да помогне за утвърждаването на европейските ценности и принципи, както и за развитието у младите хора на социални умения и компетентности, което може да има положително въздействие върху тяхното активно гражданство и пригодността им за работа. На своето заседание на 20 ноември 2017 г. Съветът на Европейския съюз одобри мандат за преговори с Европейския парламент по това законодателно досие. Българското председателство изразява своята готовност за стартиране и финализиране на преговорите с Европейския парламент и очакваме неговия мандат. Ние високо оценяваме ролята на Европейския парламент при създаването и приемането на инициативи, които ще имат пряк ефект върху осигуряването на ефективното младежко развитие и включване. Предвиждаме политическа дискусия между министрите на темата за ролята на младите хора при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 година през май месец в рамките на съвета на министрите на младеща. В областта на спорта Работата ни е насочена към утвърждаването на европейските ценности чрез спорт. Бъдещето на Европа и нейните ценности бяха обсъдени и разгледани на най-високо равнище, включително на братиславската неформална среща на върха на държавните и правителствените ръководители през септември 2016 година и на срещите на лидерите от Европейския съюз 27 в Рим по повод честването на 60-та годишна от подписването на римските договори. Основното послание, над което искаме да акцентираме, е, че достъпът за спорт е основно право на човека. Практикуването на спорт насърчава солидарността, подпомага и улеснява активното гражданство. Служи като инструмент за борба с радикализацията и превенция срещу агресията. Българското председателство иска да състави заключение на съвета относно насърчаване на европейските ценности чрез спорта – с оглед приемането на тези заключения по време на съвета по образование, младеж, култура и спорт през месец май 2018 година. Важна за нас е темата за спорта за всички като средство за интеграция мост между традиции и иновации. Бихме искали да покажем на европейско ниво по какъв начин традиционните спортови игри биха могли да бъдат използвани от модерните общества и как те могат да бъдат носител на традиционни ценности. Българското председателство ще следи отблизо и международното развитие по въпроса с манипулирането на спортни състезания. По-специално в Съвета на Европа, където беше приета Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулирането на спортни резултати, открита за подписване през месец септември 2014 година. Основен приоритет в нашата програма през следващите 6 месеца е борбата срещу употребата на допинг в спорта. Имам удоволствието да ви съобщя, че утре и в другия ден, 24 и 25 януари, в София ще се проведе семинар на тема предотвратяване на допинга в професионалния спорт и спорта за всички чрез обучение и разследване. Искаме да отправим посланието, че най-силната превенция при борбата с допинг в спорта е образованието. Информираност и превентивно обучение, насочено както към професионалните спортисти, така и към аматьорите. Образованието има за цел да съдейства за разширяване на знанията за последствията – етични, законови, здравословни, социални, от употребата на допинг. Трябва да се наблегне на създаване специализирани антидопингови програми за обучение, които обхващат не само спортисти, треньори, спортно-технически персонал и родители, но и спортуващи в свободното време, ученици, фитнес инструктори, граждани. Нов метод за превенция за употребата на допинг, който следва да се развие, е разследването. Разследването играе важна роля в ограничаване разпространението и употребата на допинг и обединява усилията в налагане на нормативни и регулативни мерки, които да бъдат насочени към намаляване на производството, трафика и използването на забранени средства и методи. Понастоящем се обсъжда бъдещето на световната антидопингова система и Европейския съюз трябва да следи отблизо това обсъждане, да допринася конструктивно със силния глас на Европейския съюз. Това може да, постигна, да бъде постигнато само чрез друга координация и представане на общите ни проблеми по един ясен и разбираем начин по време на срещите на Световната антидопингова агенция ЛАДА. Освен това, Световната антидопингова агенция стартира първата фаза от процеса за преразглеждане на Световния антидопингов кодекс с оглед на приемането на нов кодекс през 2021 година. Българското председателство ще изготви отговора на Европейския съюз и неговите държави членки във връзка с преразглеждането на този кодекс. Като член на управителния съвет на Световната антидопингова агенция, аз съм горд, че на България се падна и отговорността да ръководи през първите 6 месеца на 2018 година процеса по изготвяне и съгласуване на единна позиция на Европейския съюз във връзка с прегледа на Световния антидопингов кодекс и ще направя необходимото становище на Европейския съюз да бъдат изцяло приети, взети предвид в рамките на текущата дейност. В заключение, бих искал да изтъкна, че в работата си в секторите младеж и спорт ще се водим от принципа на отчитане на аргументите на всички заинтересовани страни, така че да се стигне до оптимален краен вариант за общността ни. Благодаря ви за внимание. Благодаря, господин министър Кралев. Сега давам думата на госпожа Гешева за 10 минути. Госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по култура и образование, уважаеми колеги, драги приятели! За мен е чест да бъда сред вас по време на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз и да представя страната си, нашите приоритети и намеренията, които имаме през следващите 6 месеца, най-вече в сектора на културата. Зная колко от вас са били в България, но моята страна е страна с вековна история, дълбоки традиции, богата култура и неповторимо съвремие. България е една от най-древните държави. Но това, което е отличително за нас е, че нашия народ е оцелял през вековете, носейки мъдростта и вярата, че различията трябва да се уважават. И че културата и културното многообразие са най-ценното, което имаме. Наше задължение е да ги пазим, развиваме и предаваме на поколенията и след нас. България поема председателството на Европейския съюз в един много важен за всички ни момент. Днес Европейският парламент много повече от всякога се нуждае от повече обединяващи връзки, от повече споделени ценности и от нов поглед за своето бъдеще. За нас културата е един от тези инструменти, които допринасят за утвърждаване на чувството за принадлежност, за общност, за европейска идентичност, което всички ние знаем, че ще направи Европа нещо много повече от един общ пазар. Ето защо по време на българското председателство културата ще бъде разгледана като един от основните двигатели в социалното и економическо развитие на Европейския съюз. Развитие основано на нов прочит на общото ни минало, но в същото време е и с акцент върху гражданите, младите хора, творчеството и цифровите възможности. Контекстът и фокусът на българското председателство е обобщен в четири приоритетни области – бъдещето на Европа и младите хора, економически растеж и социално сближаване, европейската перспектива и свързаност на Западните Балкани, сигурност и стабилност в единна и силна Европа, цифрова економика на умение на бъдещето. Работата в областта на културата и аудиовизията, разбира се, имат пряка връзка с всички тези приоритети, които нашата държава си, представ... си е поставя като председател, но ние ще поставим специален акцент върху първи и върху последния. Ревизията на директивата за аудиовизуални медийни услуги е приоритет на българското правителство. През месец октомври миналата година Европейският съвет потвърди значението на тази ревизия и необходимостта да бъде постигнат бърз напредък с оглед на осигуряването на добре функциониращ аудиовизуален единен пазар, адаптиран към цифровата епоха. Позволете ми тук да благодаря на трите председателства преди нас, на словашкото, на малтийското и на естонското, за отдадеността и усилията, които положиха за постигане на този напредък по това досие. Специално искам да благодаря и на съдокладчиците по темата госпожа Камерверт и госпожа Верхайн за техния професионализъм и активна работа по, по досието. До момента около половината от членовете на директивата бяха преразгледани, като много от тях по тях беше постигнато съгласие или почти се достигна до съгласие. До момента по половината от членовете, които са преразгледани и които, по които имаме съгласие, са свързани с разпоредбите за подобряване на достъпността до аудиовизуално съдържание за хората с увреждания, нещо, което е изключително важно. Изискванията за повишаване независимостта на националните регулаторни органи в областта на аудиовизуалната дейност, разпоредбите за Европейската група за регулиране на аудиовизуалния сектор с цел по-доброто прилагане на директивата, както и тези за създаване и установяване на една обща база данни на доставчиците за медийни услуги с цел улесняване определянето на юрисдикцията. Българското председателство ще продължи работа по това важно законодателно предложение по време на решаващ етап от междуинституционалните преговори. Сходни са позициите на Европейския парламент и на съвета по отношение на членовете, третиращи процедурите за сътрудничество, които са от ключово значение за гарантиране на доброто функциониране на принципа на държавата за происход, закрила на непълнолетните от вредно съдържание. Българското председателство ще направи всичко възможно да бъде постигнато споразумение по тези разпоредби. Предстои обсъждането на две важни теми – това са търговските комуникации, платформите за споделяне на видеосъдържание. Тук целите са сходни, макар да има известни различия, но твърдо вярвам, че могат да бъдат преодолени и може да се постигне компромис, задоволителен за всички страни. Първите контакти, осъществени на техническо равнище от началото на януари, дават надежда в тези отношения. Позволете ми тук да изразя своята готовност да работя с комисията и с докладчиците госпожа Камеревърт и госпожа Ферхайн. Разглеждането на директивата за аудиовизуални медийни услуги всички знаем, че не е лека задача. Но съм убедена, че в на, в дух на сътрудничество, в открита и активна дискусия можем да постигнем споразумение по това досие в рамките на българското председателство. Ще направим всичко възможно, за да постигнем и двете, разбира се, в ползотворно партньорство с Европейския парламент. Качеството и бързината са важни, но е важно законодателният документ наистина да е добър. Вярваме, че с съвместни усилия ще достигнем до балансиран компромис и ще успеем да предоставим законодателен инструмент, който ще послужи на потребителите, създателите и разпространителите на европейско културно съдържание не само днес, но и утре. В същото време той ще гарантира развитието на сектора в бъдеще, но ще осигури защита, разнопоставеност и правна сигурност. Друг важен приоритет на българското председателство е културното наследство. За нас то ще бъде хоризонтална тема по време на нашия мандат. Позволете ми да благодаря за ангажираността, за ентусиазма, за усилената работа на всички, които повярваха в годината, Европейска година на културното наследство 2018. Европейският парламент и държавите членки бяха не само съпричастни, но и активни участници в процеса на разработване и реализация на тази идея. И тук специалните благодарности са за всички членове на, на комисията и разбира се към госпожа Коста. Благодаря ви. Обедени сме, че културното наследство е не само връзка с нашето минало. Ние вярваме, че културното наследство е стратегически ресурс за добро, по-доброто социално и економическо настояще и бъдеще на Европейския съюз. В настоящата година на европейското културно наследство ще потърсим отговор на въпроса какво означава културното наследство за нашите общества, но и за бъдещето на Европейския съюз. В настоящата година на културното наследство ще потърсим отговор на въпроса и ще изследваме ролята на културното наследство, обаче и за постигане на целите на другите секторни политики на Съюза и на обществото като цяло. Ще потърсим отговор на въпроса как в процеса на това включване да поставим политиките на наследството в активна и равнопоставена позиция спрямо останалите секторни политики. Нашата цел е да се изготвят заключения на съвета и да се предложат за приемане а, по време на а, съвета на министрите за, на, по култура на 23 май 2018 година. От друга страна, ние ще се съсредочим върху създаването на съвременно съдържание, което ще остане като културно наследство за нашите бъдещи поколения – това ще бъде една от темите през месец май, когато ще предложим на министрите дебат, посветен на дългосрочната визия за европейското културно съдържание, бъдещето на Европейския съюз и връзката между тях. Вчера в Давос беше потвърдена необходимостта от този дебат от всички страни, които съвместно подписаха и декларацията от, Давос, свързана с културното наследство и културата в нашето, в нашето съвремие. След няколко месеца ще бъде представена новата многогодишна финансова рамка. Тя ще определи приоритетите ни за следващите 7 години. Като човек, който се занимава с култура, не само я администрира, ние в България смятаме, че културата трябва да се включи много по-активно в многогодишната финансова рамка, защото това ще допринесе до сплотяването на европейското общество, европейската идентичност, многообразие, конкурентоспособността и демокрацията. Все пак повод за оптимизъм ни дава признанието на значението на културата за европейския проект на най-високо политическо ниво от равнище на Европейския съвет през ноември миналата година. Отправни точки за подготовката на следващата финансираща програма за култура ще предложи средносрочния преглед на програмата Творческа Европа. В тясна връзка с това е и актуализацията на Европейската програма за култура, която отбелязва своето 10-годишно съществуване. В момент, в който Европейския съюз е изправен пред множество предизвикателства, културата играе важна роля. Тя дава живот на градове и региони, създава работни места, двигател е на успешни културни и творчески предприятия. Ето защо се нуждаем от културни и художествени инициативи, които да вдъхват душа на европейския проект. Културата е вдъхновение, от което се нуждаем всички днес. Тя е мост между нас и поколенията, които ще продължат изграждането на Европейския съюз. Един от тези проекти е Младежки оркестър на Европейския съюз, съставен от музиканти от всички държави членки. За да се осигури устойчиво финансиране на оркестъра, комисията представи на Европейския парламент и на съвета предложение за изменение на регламента за създаване на програма Творческа Европа за 2014 миналия декември, съвета, както и Европейския парламент, получиха мандат за междуинституционални преговори. Очакваме да работим с комисията и по тази тема и докладчика госпожа Коста. Взимайки предвид нашите общи цели по това досие, се надяваме, че скоро ще постигнем споразумение по темата. По време на нашия мандат ще поставим акцент и върху културата като елемент в външните отношения на Европейския съюз, нещо, което считаме за изключително важно. През юни 2016 върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност предложи съвместно с Комисията подход, ориентиран към стратегията на Европейския съюз на международните отношения в областта на културата. Върховният представител потвърди, че културата представлява ключова част от външната политика на Съюза по време на участието си в Съвета за култура през месец май 2017. Съветът реши да създаде междусекторна платформа за разработване на стратегически подход за международните отношения в областта на културата. Тази така наречена група на председателството започва своята работа през миналата година, през месец юни. Амбицията на българското председателство е да доведе тяхната работа до финална фаза тъй като първоначалният мандат на самата комисия ще приключи през месец юни, ние ще работим съвместно с другите държавни, държави членки, комисията, Европейската служба за външна сигурност с оглед на изготвянето на пътна карта за интегриран и, постав... и поетапен стратегически подход към международните отношения в областта на културата. Всички тези теми ще бъдат обсъдени по време на официалните събития, включени в програмата на българското председателство. През февруари ние ще организираме неформална среща на министрите на Европейския съюз, които са отговорни за културата. Темата е културата, приобщаваща ценност на Европейския съюз. Непосредствено след това ще препусим границите на Европейския съюз и ще продължим със среща на министрите на културата на СЕМ – с нашите партньори от Азия ще разработим една много важна тема, каквото е културата във външни отношения, като акцент поставяме върху културните и творческите а, индустрии. И не на последно място ще организираме конференция на председателството, посветена на културното наследство, която ще се проведе през март в, в град Пловдив, нашата европейска столица на културата през 2019. Разбира се, още една област, в която ще работим през следващите 6 месеца е авторското право. Вярвам, че темата представлява интерес за комисията по култура и образование и затова съвсем накратко, въпреки че излизам от времето, ако ми позволите, ще споделя нашите най-общи виждания и намерения за работа през следващите, следващите месеци. По отношение на оставащите две законодателни предложения, част от реформата в областта на авторското право, насочени към модернизиране и хармонизиране на европейската правна рамка. Ще продължим започнатото от предходното председателство, които положиха големи усилия за постигане на значителен прогрес в посока постигане на съгласие в рамките на съвета. На 15 декември 2017 Корепер одобри мандат за начало на преговорите с парламента по предложението за регламента за авторско право, приложим към някои онлайн излъчвания, предавания на телевизионни и радиопрограми. Към момента сме в процес на подготовка на междуинституционалните преговори, които предвиждаме да започнат през следващия месец. Надяваме се, че ще можем да постигнем политическо съгласие по това досие, тъй като мандатите на законодателите не са толкова различни един от друг. Продължава работата по предложението за директивата за авторско право в подготвителните органи на съвета, фокусирана в началото върху две ключови два ключови неразрешени въпроса, именно въвеждането на сродното право на издателите, въвеждане на задължения при използване от страна на доставчиците на услуги на информационно общество за закрилени обекти на авторско право, публикувани от потребителите на услугата. Имайки предвид правната сложност на този казус, чувствителността на различни интереси, които са на лице, съзнаваме, че прогрес е по-бавен, различно от първоначалните очаквания и желания. Едва когато съвета и парламента постигнат съгласие по компромисните си текстове, ще можем да започнем междуинституционалните преговори, което реалистично може да се предвиди според нас около втората четвърт на годината. В заключение бих искала още веднъж да изразя своите намерения за ползотворно сътрудничество с Европейския парламент. Ще се радвам да ви приветствам в страната ни по време на обявените вече, вече събития а първото такова, на което ви каним, това е откриването на българското председателство тук в Белгия на 1 февруари в Бозар. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам да ви видя и днес в 13 часа, когато ще открием изложбата, която се организира съвместно с службата на Европейския парламент за комуникации и художествени проекти. Благодаря ви. Ja, vielen... Сърдечни благодарности, министър Кралев, заместник министър Гешева. Сега преминаваме към минути, моля. Имам два въпроса. Споменахте колко е важна Европейската година на културна мярка, за да се създаде едно съзнание за културното наследство на Европа. Второ, е, споменахте програмите за Омики, е, всъщност не са достатъчно застъпени в е, фондовете. Тук трябва да се постиг тази посока. Благодаря, Силвия Кост. Стратегията за младеща. В нашата комисия ще направим едно изслушване днес – за нас младите хора са от ключово стратегическо значение не само за така вертикално отделните програми, но и хоризонтално. Затова искахме и, и очакваме един многостранен подход от българското създава интерес в е, Европейския съюз. Свидетели сме обаче и на явленията манипулиране на спортни събития. Работим също и по темата европейско отношение на културата. Много високо оценявам изказването на вашия заместник министр. Утре ние започваме триалог по директивата. Смятам, че ще и се надяваме, че ще постигнем добри резултати. също и проблемите с платформите онлайн и съответно съдържанието им, много е важно да има добър баланс между различните теми. Надявам се, че е, българското председателство. Знам, че вие сте ангажирани, но е много важно да не забравяме и години да има и повече средства за европейската творчество. Аз се прочетох една статия на българския философ Кръстев, казва изказващата се в Шпигел за причина Запада да се чувства в превъзходство. Много се радвам, че това бе казано, защото трябва да има възможност за по-добро разми... разбирателство между Запада и Изтога и включително и супер е, силата моята родна държава Германия. Е, казах, че искам да е, е, Европейския корпус за солидарност на Европейска служба за солидарност. Не всички харесват названието корпус. За младите е много важна темата солидарност. Много е важно да покажем на нашите граждани, че повече солидарност може би ще ги прати и в по-голям, по-масово на урните. Комисар, по отношение на цифровизацията, комисар Габриел е много ангажирана. Много е важно да се разбира, че цифровите платформи трябва да бъдат облагани, те трябва да плащат данъци. Трябва да има данъчен режим, трябва да има и задължения за получаване на лиценз. Тук го формулираме в член 11, така че за търговски цели, когато се предоставя съдържание, те да трябва да плащат. А също и културното съдържание да бъде защитено с авторско право. После, монопол, монопол над културно а, съдържание всъщност трябва да бъде преодолян посредством лицензии. Освен това, трябва да се поеме и отговорност за реч на омразата, без разбира се да се застрашава свободата на изказване. Ако намериме общ подход между съвета и парламента, ще дадем възможност и да покажем на европейците, че ние регулираме интелигентно. Много благодаря. Ще чуем и останалите колеги, които искат да се изкажат. Моля да се ограничат на момента. Благодаря. Съвсем накратко. Полиране. Естествено, тук се поставя и въпроса за е, подписване на конвенцията от Маколен процеса, което е много жалко така, страхувам се, че ще изгубим момента за подписване и ратифициране на конвенцията, а като председателство иска да а, разпространява общи ценности посредством спорта. В момента в Европейския съюз се шири. Планирате ли да подпомогнете по някакъв начин европейски? Vielen herzlichen Dank. Благодаря. Господин Неков. Благодаря, че само две държави в Европейския съюз, България и Словения нямат закон за доброволчеството, а в същото време ние ще регламентираме доброволчеството на европейско ниво и доброволчество. Един въпрос, бърз въпрос към госпожа Гешева. Ние положихме много усилия тук за културното наследство. България е една от малко... Министър Каралев спомена Европейския корпус за солидарност. Искам да попитам дали а, той си дали знае, че в момента се създава нова програма за младеща, която е много важна, но тази програма средства оттам към новите проблеми. За новите дейности имаме нужда от нови пари. Искам да ви помоля да обърнете специално внимание на този въпрос и да се борите за повишаване на средствата, за да може програмата Еразъм Плюс да бъде на разположение за нови средства. Предшестващото председателство не можа да се пребори за това и не бяха увеличени средствата за новите програми. Същото въжи и за средствата за Европейската програма за културното наследство. Искаме да се борим срещу национализъм, общи ценности и общото ни културно наследство. На това е посветена тази година. И за това искам да ви помоля да следите как се използват бюджетните средства. 8 милиона евро, това не са много пари, но тези пари могат да се изразходват в регионите, а, за на европейското културно наследство. Това е важно за младеща. Благодаря, казва председателката. Сега имаме още няколко минути време за отговори. Ще започна по обратен ред с министър Гешева. Заповядайте, имате думата. Моля, бъдете кратка. Много ви благодаря за поставените въпроси. Предвид краткостта на времето ще се опитам да ги, да ги обобщя като теми. За България темата за културното наследство, неговото опазване и неговото социализиране, както и превръщането му в стратегически ресурс за развитие на Съюза и на нашите държави е изключително важно. И парламента, и комисията ще бъдат, ще, се, ще уважат това мнение. За нас е изключително важно културното наследство да бъде опазено като памет и като инфраструктура, но в същото време то да бъде послание към младите хора, които да приобщим чрез знание в един свят на общност, на принадлежност към собствените си държави, но и на принадлежност към Европа. Относно финансирането и годината на европейското културно наследство в България, искам да ви уведомя, че само към настоящето настоящия момент имаме над 120 включени събития за първо тримесието, които са свързани с отбелязването на Европейските дни на културното наследство, което е наистина едно от най-големите събития, свързани с култура и културно наследство в Европа. Важно е тази инициатива да бъде, да бъде подкрепена и за бъдеще, както и инициативата за европейски столици. Се отнася до финансирането, изключително важно за нас е това, което ще покаже доклада за средносрочния преглед на изпълнението на програма Творческа Европа. Така че ние се надяваме, че този доклад ще допренесе, ще даде основа, за да имаме следващата многогодишна финансова рамка. Вярваме, че в по-амбициозен подход за подкрепа на подобни инициативи след 2020 и че трябва да има от друга страна засилване на връзки между самото финансиране за култура и структурните, структурните фондове актове. Това е по темата за авторското право. Авторското право наистина е една много важна тема в, в, за европейските потребители, така и за секторите за културата и за творчеството, особено в контекста на настоящата цифрова ера. И аз мисля, че всички ние трябва да се съсредочим върху това а, да имаме модернизирани правила авторските права която ще има преки резултати върху достъпа до съдържание, до защитеното авторско право и ще създаде наистина справедливи правила за създателите, притежателите и потребителите на съдържание. Благодаря ви. Много благодаря. Господин Кралев, имате думата. Благодаря ви. Аз ще се опитам също така да обобща въпросите, тъй като времето е кратко, а са много интересни темите, които а, представителите нали, в Европейския парламент, се издадоха. А, искам да благодаря за въпроса на за Корпуса солидарност на госпожа Силвия Коста, Хелга Трюпел и госпожа Шоздорова. Те засегнаха тази тема. Бедност и младите хора, които могат да окажат положително въздействие върху тяхното активно гражданство и реализация на пазара на труда. Съветът разгледа задълбочено предложението на комисията и след интензивни преговори в работна група Младеж се постигна общ подход на заседанието на съвета на министрите за младежта през ноември 2017 година в Тусото. Относно а, спорните точки, ние вземем под внимание позицията прията на съвета, като бих искал да подчертая важността от тази нова програма. Относно следващия въпрос, който е зададен от госпожа Силвия Коста за младежката стратегия, да, разбира се, следващия приоритет за обновената рамка сътрудничество на Европейския съюз в сферата на младежта е друг наш приоритет по време на председателството, сектор младеж. За председателството е от особена важност тази обновена рамка да придобие формата на стратегия, което ще е от особена важност за осигуряване на бъдещите устойчиви младежки политики. Съвета на Европейския съюз ясно сподели своите очаквания в рамките на заключение на съвета относно бъдещото партньорство в сферата на младеща след 2018 година, именно, че подобна стратегия ще бъде достатъчно гъвкава, но в същото време ще отговори на нуждите на младите хора в Европа. В рамките на Европейската младежка конференция, която България година, именно, че подобна стратегия ще бъде достатъчно гъвкава, но в същото време ще отговори на нуждите на младите хора в Европа в рамките на Европейската младежка конференция, която бълта конкретни препоръки, които ще предоставят на Европейската комисия и очакваме да бъдат взети под внимание при изготвянето на проекта за Европейска стратегия на младеща. Следващия интересен въпрос, разбира се, който е изключително важен в сферата на спорта, тема с международен характер. Казвам обширно, защото манипулирането на спортни събития обхваща множество проблемни серии, засегнатите страни са много. Това ни потикна да акцентираме върху тази тема. В тази връзка сме планирали да организираме събитие, на което ще бъдат поканени както председател Интерпол и съветът на Европа. Проектът се подготвя така, че да бъде свързан и проведен по едно и също време с заседанието на експертна група по чтенност спорта към Европейската комисия, която ще се проведе в град Варна в края на месец април. Като основната цел е да се обединят усилията на държавите членки и споделените добри практики да засилят международното сътрудничество в борбата срещу уреждането на спортни срещи. Българското председателство ще следи отблизо международното развитие по въпроса с уреждане на мачове, по-специално в Съвета на Европа, където беше приета Конвенция на Съвета на Европа срещу манипулирането на спортни състезания, открита за подписване през септември 2014 година. Във връзка с нея през март 2015 или 2017 комисията пред предложението относно подписване и изключване на конвенция от името на Европейския съюз. Българското председателство ще поручи как тези предложения могат да бъдат предвижени в рамките на съвета, тъй като стъпването на Европейския съюз и някои държави членки към тази първа международна конвенция по темата ще бъде много важна стъпка в борбата срещу уреждането на а, спортни срещи. следващия въпрос беше от а, България, от господин Неков. Въпрос свързан с системата за валидната лига. Разбира се, това е много тежък въпрос, който може да засегне не само на сферата на, на но може да засегне всички колективни спорт. Нашия премьер господин Борисов приема среща представители на ФИБА, ще приеме от другата страна, така че имаме а, с много голямо внимание. Смята, че е, спорта може да бъде използван като средство за засилване на общоевропейските европейските ценности, затова председателството иска да проучи начина, по който младите спорт... с оглед приемането на тези заключения по време на съвета по образование, младеж, култура и спорт през месец май 2018 година. Благодаря ви, надявам се, че успях. Благодаря, благодаря ви най-сърдечно. Наистина времето винаги не стига, най-вече в нашата комисия, защото ние обсъждаме много широк спектър от теми за това е, времето почти никога не ни стига, обаче аз е, залагам на добро и конструктивно сътрудничество на комисията с българското председателство и се надявам много на подкрепата на българското председателство по всички въпроси, свързани с МФР и е, бъдещите програми, включително и е, Европейския корпус за солидарност, е, коса черта Европейски услуги. Наистина искаме там да постигнем много голям напредък, за да можем да увеличим значително инвестициите в младите хора и да стимулираме по този начин е, сплутеността. Следващите 6 месеца залагаме на добро сътрудничество, на вашата подкрепа. Благодаря ви сърдечно, че бяхте тук и ви пожелавам приятен ден. Благодаря. Видяла вот и това ще коментираме, чакай. Още не сме приключили нашето заседание, уважаеми колеги, за това ви моля, които от вас напускат сега залата да направят това бързо и... Преминаваме към последната точка от днешния ред на сутрешното заседание. Представяне от Комисията на проекти за увеличаване на предоставянето на независими новини по въпроси, свързани с Европейския съюз. В тази време бързо нашите гости. Заповядайте. Hello. So. Ja. Thank you, danke. So, dann fange ich nochmal von vorne an. Днес ще бъдат представени два проекта, които служат за създаване на независими нови Нашите гости, заповядайте. Hello. Hello. Thank you, danke. So, dann fange ich von vorne an. Днес ще бъдат представени два проекта, които служат за създаване на независими новини по въпроси свързани с Европейския съюз, стимулиране на създаването на такива новини. Е, знаем, че плурализма и свободата на словото, свята на словото и правото на гражданите на многообразна и най-вече достоверна информация. Тук е, хората трябва да разполагат със съответните инструменти пред които сме изправени всички и с които можем да се справим само заедно. Имам предвид политиката, гражданското общество. Тя е представител на ДАП, Катрин, директор на Fox Европа. Сърдечно добре дошли на всички. Сега давам думата на Мартин Досен за кратко въведение. Добър ден. Първо искам да благодаря на Европейския парламент за това, че направихте възможно финансирането на барометър. Потвърждава, че европейските граждани нямат чувството, че са достатъчно информирани за това какво става в Европейс 14-20 година. И като виждаме какво се случва, виждаме и достатъчно симптоми, които отразяват именно това намаление за финансиране на онлайн медии защото а, е, там е и аудиторията все повече. Защото е много а, е, важно, това е много важно в момент, в който се борим с фалшивите новини. А и записаност, е, поне по линия на националната държава. Колегите от прес-агенции днес ни коментираха. Проект се обединяват средствата, обединяват се гледните точки и се подобрява покритието с новини. Получава и ефекта на мултиплицирането. And of course the whole point is to reach the citizens uh, and improve the quality така се стига и до повече граждани и се е, подобрява качеството на дебата. Аз мога до тук да спра и ще дам думата на колега. Германската пресагенция. Добър ден на, на всички. Ще ви направя кратка презентация на а, хъбът за. А, това е първия случай в а, Европа а, на подобно сътрудничество. Създадохме този мати, различни графики, интерактивни графики и разследващи статии. Нямаме информация от нашата, през нашата веб страница и през агенциите за новини. Водно. Опитваме се да създадем таблици с данни, за да могат да с формата са оптимизирани за интернет. Нашите а, кодове, те също са достъпни пред нашата, през нашата интернет страница. А, те също така могат да се използват а, и от социал... А, тези а, данни се използват от редакциите на новините. Инструменти се използват от редакциите по теми миграция, Брексит или еврозона. Информ на нашите Twitter акаунти – Имаме също така и многобройни твитове, които са препредадени от нашите партньори, така че гражданите да разберат съдържанието по-добре. Смятаме, че нашият хъб повишава прозрачността и с представители на промишлеността на специални срещи и ще работим в тази посока в бъдеще. Продължаваме усилията си материали. Искаме да продължим и плодотворното сътрудничество между а, през агенциите. Трак. Извинявам се. Киара Сигиле има думата сега. Благодаря, благодаря за поканата. Нека сега да ви представя Европейската мрежа за журналистика на базата на информационни данни. Тази мрежка, мрежа е една платформа, многоязична, за европейски новини на базата на данни. 16 медии и агенции са включени в нея. От ноември миналата година сме онлайн. И имаме за цел да комбинираме създаването на новини и инструменти за журналисти, т.е. да има наши членове или е, включваме новини от авторитетни източници, така че да е, защото нямаме за цел само да осъществяваме сътрудничество между отделните журналисти, примерно този тип сътрудничество, което беше по панамските досиета, а по-скоро да има стабилно взаимоотношение между новинарските емисии. Така се чувството се в Европа. Новините ни са в различни формати, е, визуализации, видео, разследваща журналистика в дългосрочен план и то в сътрудничество на журналисти – Опитваме се да преодолеем оригинално съдържание. Улесняваме и достъп до източници данни, които могат да бъдат полезни на журналистите, за да покриват европейски новини или да дават примери за добри практики. Не се ограничаваме само с европейски а, теми, а и политически, и социални, или отражението на, върху европейските политики на канцлера Меркел. Предоставяме новините и на нашата оригинално съдържание, което сме произвели. Чисто визуални е, съобщения, които са над хиляда е, отделни оригинални съ съдържание. Какви са инструментите ни? Искаме да. И единият инструментите е Stats Monitor, търсачка за цитати с е, алгоритми за търсене на големи е, обемания на многоязичието. Сега добавихме испанска версия, скоро ще добавим и други езици. Щом търсиме и нови членове, като представяме инструментите и услугите си за така, основни журналистически събития, които предпроса с устойчивостта си в бъдеще. Целта е да предоставиме на общата аудитория повече европейски новини, включително и възможности за дебат, а и да надграждаме уменията на журналистите, за да могат те да... Малко ни ядоса е, че с една трета се съкретиха от 2017 година средствата за радиопредавания. И за това листика основана на данните имам въпрос. Много от новините по европейски въпроси често пъти е от тати на някои национални партньори, например. Това може да помогне да се създава е една европей... едно европейско отразяване на нещата. Много благодаря, Силвия. Мисля, че е много важно парламента да допринася. Ставихте е от ключово значение, защото ние работим за това да има подкрепа за журналистите. Следващите действия, примерно колко страни членки работят по тематиката, взаимодействие за обмен Мислите ли, че повече може да се постигне с кодифициране на подобни подходи? Подобни източници на новини е, започват ли да се използват повече? Асоциациите на журналисти в е, отделни страни влязохте ли във връзка с тях? Те може би могат да направят много значителен принос по отношение на обучението. Благодаря. Благодаря, че споделихте вашата работа. Вчера в срещата с координаторите говорихме с представители на Дойче Веля. Много интересно беше точно темата борба с фалшивите новини. Говорих и с представители на Google, заместник изпълнителия директор, а и представители на Facebook. Това се случи през декември. Говори се за алгоритми за борба с фалшивите новини. Те твърдят, че решенията не могат да бъдат само технически, а е необходимо да има и хора, които в края на кращата да вземат решение дадена новина фалшива ли е или не. Та, проблема за комбинирането на цифровите решения и човешка отговорност, а, обсъждате ли тази тема? И второ, говорих с Фредерик Лекрерк, главен редактор на Евроактив – той каза, че е, до момента има е, не много НПО финансирани е, за борба с фалшивите новини. Според него цифровите платформи трябва да поемат отговорност за тази дейност, а не да се дават парите на дъгнокоплаците. Имате ли отношение към този въпрос? И ние като цяло ние обмисляме бъдещето на качествената журналистика в Европа и не само в Европа. Затова е много важно да има доверени източници на информация, с които да не се злоупотребява, да не могат да се използват те от джихадисти, да речем, социалните мрежи, интернет в това отношение са много важни. Как точно правите разграничение между различните опции? Много благодаря за представенето. Проекта а, за европейски новини, основани на данните, се финансира от а, плана за действие в мултимедийния сектор. Ние приветстваме подобни инициативи. Мисля, че ще бъде добра идея да се разшири бюджетния ред мултимедийни дейности, за да се включи и културно съдържание, като, например, субтитриране на филми Ясно е, че създаването на субтитри създава една паневропейска публика за културно съдържание. А, това е много а, ефективен, разходоефективен начин за създаване на възможности и достъп до културно съдържание. И за това а, може би е добре последващи действия и а, включването на тази възможност в бюджета за 2019 година. По този начин ще се разшири аудиторията на европейско ниво. Благодаря. По принцип, на нас ни е необходима независима и достоверна информация. Според мен, това е част от борбата срещу фалшивите новини. Ако журналистите и гражданите разполагат с достоверна информация, информация, която може да се провери, те ще бъдат е, в състояние да различават между фалшивите и истинските новини, така че истинността на информацията е важна част от борбата срещу фалшивите новини. Обръщам се към Силвия Коста. Имате ли обратна връзка за това как е, информацията се използва и какво е географското разпределение? Дали във всички държави това се използва или има острови, които все още не използват такава информация. Конкретно ме интересува дали от съдържанията, дали става дума за фалшиви новини или за сериозни новини. Аз мисля, че е много интересен този в, в ограничено време. Има ли обаче други източници на финансиране? Това е втория въпрос. И третия въпрос, отчев към по-широка общественост, не само да облегчи живота на журналистите, но и е, да се обърне към по-широк е, общественост, докато при журнализъм Network аз мисля, че това е само към журналисти насочено като проект да се открива съответната информация. Така че бихте ли предложили малко повече детайли в тази връзка? Имаме още 8 минути, за това разпределете си времето и се опитайте да отговорите на всички поставени въпроси. Е, не, аз ще започна с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 Нашата агенция, която е международна новинарска агенция, имаме... Е, ние сме новинарска агенция, работим ежедневно по а, е, текущите новини. И сега имаме възможност да отделим а, е, време да се прави преглед на различните а, основни моменти в Европа. В е, Варшава, примерно, представяхме мнението на полското правителство, в, е, е, правителство в Берлин, мнението на берлинското. А сега имаме цяла седмица да работим по една тема с данни от всички филиали наши в Европа, за да подка представиме мнението, примерно, по реформите на ЕС или, примерно, за конвергенцията на данъчните нива. In Europe, on the Google, uh, Amazon, или uh, за затрудненията да, при данъчното облагане на Google и Amazon, това, са, това е тема, която много се обсъжда в Европа. И е, подобни е, задълбочени е тема, която много се обсъжда в Европа. И е, подобни задълбочени, които имаме. Това не можехме да правим в миналото а сътрудничеството с други е, информационни агенции. Мерси, ще merci. Je français en profitant d'une rare occasion de pouvoir le faire à Bruxelles. Аз ще се е, изкажа на френски, за да отговаря на въпроса на госпожа Верхиен. Е, вкарваме елементи на сравнения с други страни. Това е много лесно, защото имаме съответните данни в повечето случаи. Е, стараем се винаги дори е да има статия, която идва от наш партньор, чисто стараем се винаги, дори е да има статия, която идва от наш партньор, чисто